morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Здравейте, колеги. Ако обичате да седнете и така, без да протакаме много, нямам съобщения. Ще ви кажа само, че има стачка днеска в Брюксел. Няма да имаме кафе така че, ако обичате, вземете си кафето сами, отвън, в фойето. Тоест не в фойето, а отзад в залата и има кафе за всички. Нека ви напомня, колеги, Днеска ще гласуваме. Така че Донесете си картите. Точка 16 е точката, с която сега ще се занимаваме. Рапорт... Е, докладчика е Натали Крисбек. Thank you so much. The uh, presentation of the... Ще изслушаме докладчика, който ще представи работния документ. Ние изслушахме плана за действие, когато комисия, който ни представи комисията. Докладчикът е госпожа Гризбек. Тя ще ни докладва за резултатите от първата среща на докладчиците в Сянка. След това ще проведем дискусия. Заповядайте, госпожо Гризбек. Благодаря, господин председател, драги колеги. Тази сутрин ще ви представя този работен документ, който вече сме обсъждали. Той касае положението на непридружените непълно лице в Европейския съюз. Става дума за ясна проблематика. Нашата комисия, осъзнавайки сериозността на проблема, реши да представи възможности. Всяка година хиляди непълно лица от трети страни пристигат в Европейския съюз, където се оказват сами. Ще ви представя няколко факта, свързани с работата по досието. Първо, ние удължихме сроковете Драги колеги, това е документ, по който постъпиха много коментари, забележки, разбира се, и, критик, и критични забележки. И това беше основата, на която обе, обогатихме документа. Е, сроковете са удължени, защото ще бъде организирана делегация в началото на април по време на Зелената седмица и ние ще представим окончателни доклад в края на април. Документа, който получихте, има за цел е, да служи като база в ние имаме свобода на действие. Е, ние, от нас се очаква да очертаем проблемите и трудностите, свързани с положението на непридружените лица. Ние направихме среща и с докладчиците в Сянка. Това е това не е някаква, някакъв изключителен документ. През следващите седмици ние предлагаме да уточним всички основни въпроси и всички онези моменти, които според нас представляват особена важност. Надявам се, че тази седмица ние ще успеем да свършим много работа и документа, който ще представим да съответства на потребностите, свързани с трудностите, пред които са изправени тези деца. Сега няколко основни момента днес, и според мен това е особено важно, основните права на непридружените непълни непълнолетните лица не се спазват в някои държави членки на Европейския съюз. Въпросите за защитата, за прием, за защитата на тези лица, превенцията са въпроси и често предизвикателства за държавите членки Европа. Основната идея, която мисля, че се споделя от много колеги, е, че Европейския съюз трябва да положи допълнителни усилия за защита, за прием на тези младежи, за да може, за да може проблемите да се решават в тяхната цялост. Наясно сме с това, че има сериозни различия между държавите членки има два основни принципа, които са залегнали в основата на документа. На първо място, више интерес на детето. Всъщност това е фемизъм, тъй като не става дума за проблем. Дефиницията на висшият интерес на детето е въпрос, който често обсъждаме тук, но именно този интерес трябва да бъде първото и най-важно съображение, когато решаваме въпросите свързани с непълнолетните деца, лица. Второ, защитата на децата и да не подхождаме от, гледна точка, от гледната точка на някои държави членки, а именно контрол върху имиграцията, което не е съвместимо с защитата на непълнолетните лица и основните линии, които предлагам в доклада. Въпросите, които трябва да разрешим, са сложни, многобройни, но на първо място как да преодолеем проблемите, свързани с надежни статистически данни за непридружени непълнолетни лица. Вторият въпрос е как да третираме пристигането и идентификацията на непридружените непълнолетни лица. Какви са правилата за допускане в територията на Европейския съюз, как да им осигурим достъп до специализираните служби. Също така разпре, разпределението на компетенциите между местни, централни, регионални власти, това е специфично за всяка държава членка. Трябва ли Европа да приеме един общ подход, основан на, на мултидисциплинарната идея, като всъщност тя може да бъде обобщена като интересите на децата са в основата на всичко. Необходимо е да се приемат основни линии, основни критерии. Това са все основни въпроси, които маркират доклада. Как, е, много важен въпрос е как да дефинираме висше интерес на детето, как е, да осигурим максимална защита на децата, какви е, трайни решения можем да осигурим за младите, ако останат на територията на Европейския съюз, ако решат да се върнат в страната си. Това са въпроси, по които не се по които не се работи. Един много важен въпрос е свързан с, а, на, с навършването на пълнолетие. А, непълнолетното лице а, придобива друг статут каляската се превръща в тиква и младежът е изправен пред опасността да бъде върнат в родната си страна. Темите са многобройни, не можем да решим всички тях. Ето защо трябва да се спрем на основните въпроси. Аз лично бих искала, но ще, но ще изчакам становището на колегите, да изградим нещо, което да бъде полезно. Бих искала доклада да бъде кратък, наситен и да ни даде възможност да решаваме проблемите на непридружените непълнолиценни лица по конкретен начин. Очевидно имаме нужда от а, е, ясна законова база. Е, може би това е надежда, която няма да мога да конкретизирам. В доклада трябва да се съдържат не само препоръки като минимални норми, но да бъде и един е, полезен инструмент, на чиято основа държавите членки да приемат законодателни актове. И в заключение, никога не бива да забравяме, че непълнолетното лице е преди всичко дете. Уязвим, уязвимо същество и И в Европа ние сме длъжни да спазваме правата на детето, което означава да не допускаме насилие, но заедно с това и да осигуряваме защита. И сега, за да приключа наистина, В, представени са всички документи, свързани с доклада, ще почти изтича крайния срок, срока на плана за действие, който е между 2010-2014 и година. Смята ли комисията, че трябва да има доклад за оценка? Предвижда ли комисията план за действие и нещо по-конкретно, което да допълва нашата работа? Разбираме, че ситуацията на непридружените непълни лица е проблем със спешен характер и много ще се радвам да работим съвместно и с колегите с комисията. Бях малко пространна, господин председател, но това е. Благодаря, госпожо Гризбек. Сега давам думата за дискусия. Разбирам, че докладчите в Сянка имат желание да вземат думата. Благодаря, господин председател. Искам да започна да, с благодарност на Натали за прекрасната работа с изготвянето на един документ, който откроява най-важните точки, с които трябва да се занимаем. Наистина, както каза ти, Натали, нещата са сложни. Трябва да бъдем кратки, а, сбити, да се насочим към решенията. Аз не знам дали най-добрият начин в обсъждането е. Връщайки се, искам да кажа, че а, ти съсредоточаваш вниманието си върху де, интереса на децата. Сега а, се говори за обеми, и за проблеми, които са напълно неприемливи. А, това, което е най-важното е да се отчетат интересите на децата. Това е най-важно. И може би в, в този контекст е, би било полезно да се обменят най-добрите практики, защото в крайна сметка, както и ти каза, Става дума за изпълнението на съществуващите правила, които са валидни за различните държави членки. Може би да се оцени възрастта на децата, да се приеме конкретен подход медицинските прегледи, всичките проблеми, които са свързани с практическото изпълнение на разпоредбите, може би трябва да обсъдим идеята ти за конкретен законодателен инструмент. Аз не знае, всъщност знаем как е, се развива законодателния процес. Това ще отиде до следващия мандат е, и дали да се насочваме към един такъв законодателен процес или по-скоро да видим какво се прави в различните държави и докажем закрила на децата. Има важни стъпки, които за мен трябва да бъдат е, приложени, докато ако започнем законодателен процес, рискът е, че може би ще направим стъпка назад, а няма да се предвижим напред. Трябва да се види къде е проблема с институционалното изграждане има някои държави, в които принципите са много добри, но а, има едно противоречие, има различни проблеми, недостатъчно обучение и подготовка. Така че по-добре да видим как се прилага съществуващото законодателство преди да преминем към нов законодателен процес, да се види каква може да бъде допълнителната полза на този доклад на парламента за защита на интересите на децата. И последното нещо, което искам да кажа, господин председател, е сътрудничеството с трети страни. Изключително важно е когато се преценява, че децата нямат нужда от международна защита и а, ако не са жертви на трафик или на престъпност, а, ние би трябвало да засилим а, сътрудничеството. Трябва да говорим не само с правителството, а с представителите на институциите на гражданско като общество и като обединим силите си, ще можем да постигнем по-добри гаранции, че децата ще попаднат в една по-добра ситуация. Един проект в Швеция, Ерпъл, който е насочен към Афганистан и Ирак, където целта е да се подобри връщането на непридружени непълнолетни лица. И а, една делегация на Либе в края на април ще посети Швеция. Аз много ще се радвам, ако може да дойдете на този форум, защото там ще се обсъждат и проблемите, и добри практики, и с удоволствие ще работи и с теб, Натали, и с другите колеги. Благодаря, госпожо Кораца Бил. Госпожа Сейпел има думата. Благодаря, господин председател. От няколко седмици и месеци Говорим по този проблем, говорим за основните ценности, ценностите на Европейския съюз, основните права. Естествено, в този контекст се задава въпроса как да боравим с непълнолетните деца, с децата, как да опазваме техните права. За това съм много благодарна, че докладчицата се занимава с тази тема. Тя е права в оценката си, че ни липсват данни, що се отнася до броя на непредружените непълнолетни деца, но също така не е ясно и как се разпределят те по държави членки и по възрастови групи, как се осъществява тяхното придружаване, има ли е, решения на основа, индивидуална ситуация. Това са все важни въпроси, които трябва да решим. Трябва ни повече информация. И е хубаво, че имаме възможност за удължаване на графика, за да може да помислим по тези въпроси. Ще говорим с докладчицата, за да видим доколко може краткосрочно да намерим решения и каква отговорност може да поемем за дългосрочния дебат. Е, колежката говори за пакета за даване на политическо обежище. Това ще е основата за по-нататъчното отношение към непридружените непълнолетни лица. Веднага, щом този пакет бъде прият, ще знаем как държавите членки ще приложат разпоредбите. Може би е хубаво да се изготви един предварителен доклад по най-добрите практики и техния обмен. Нещо много важно още. Това е въпроса за европейския бюджет. Много, на много места говорим какво трябва да се направи. И наистина има нужда в много области от интензивна работа. Не става дума само за работния пазар, става дума и за младежите, за децата. Така че бюджетният въпрос тук е също нещо, което трябва да се вземе предвид. Конкретно трябва да видим какви са ни данните, какви данни искаме да имаме още, за да може да подобрим ситуацията на непридружените непълнолетни лица. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожа Флотви, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Натали Грисбек за нейната работа, защото това е една добра основа за бъдещите обсъждания на предизвикателствата в Европа, свързани с непридружените малолетни. Тези деца са наши деца и трябва да се грижим за тях. Казва се колко са те. Някои от тях са задържани, не са, в, не са свободни. Ние трябва да знаем идентичността на тези лица, как да ги приемем, данните, които са, с които разполага държавите членки. Хареса ми подхода, който каза, че това са деца, това не са големи хора, това е в известен смисъл в противоречие на плана за действие, където се открояват приоритетно а, децата, които идват в Европа и връщането на тези деца в държавите им по происход. И трябва да се мисли по-скоро да се предотврати пристигането им в Европа, не толкова а, приоритета да бъде връщането им в техните страни. Необходимо е да обмислим за а, разпоредби, а, които да уредят проблема, дали това ще бъде законодателно предложение, европейска стратегия, някаква консолидирана рамка, това, което говореше госпожа Краца, има а, трябва да намери в доклада една адекватна форма, за да се реши положението с, с, с, с непредложените деца, да има европейски текст, в известен смисъл да се обединим в един подход към непълнолетните, изолираните, чужденците, да можем всичко това е да бъде обединено в една стратегическа рамка. Това, което се предлага, например, в е, Европейската стратегия за интегрирането на ромите, план за намеса в някои държави членки. Трябва да обмислим, не знам точно какво трябва да се предложи, но трябва да обмислим решителни инициативи, за да може да се мобилизират европейските институции, да упражнят натиск върху онези, които трябва да изпълнят задълженията на държавите членки. Необходимо е също така да не се се а, е, изпусне и проблема за непридружените е, малолетни в директивата за връщането има и един раздел за изолираните малолетни и затова мисля, че трябва може би ще бъде по-добре, ако има малко по-малко шум в залата. Господин Папа Николао, тишина, моля, казва председателя. Така че трябва да се открои подхода, към а, непридружените а, а, малолетни, да може той да се включи в една по-обща рамка, защото ми се струва, че пряката законодателна рамка е нещо, което няма да може лесно да постигнем и всъщност много късно ще постигнем конкретно подобряване на децата. Има много партньори, които са много активни, има насоки също така а, изготвени от съвета на Европа. Може да се работи в партньорство с а, тези държави, да се оптимизират финансовите инструменти. Докладчицата поставя този въпрос в работния си документ, именно да се а, мобилизира европейския а, социален фонд а, за организиране на приемането на тези деца, на тяхното образование и всякакви други проблеми. И аз мисля, че ще бъде полезно. Искам да задам въпрос на Натали. Тя говореше на последното заседание на докладчиците в Сянка да се направи едно точно а, проучване на юриспруденцията в Европейския съд а, с оглед на най-добрите интереси, най-висшите интереси на децата. А, ако си сътрудничим с съда, ще може да се постигне една норма, един европейски стандарт. Аз мисля, че този въпрос беше обсъден с оглед на бъдещата работа. С една дума благодаря на докладчика. Благодаря. Кикоп, the floor is yours. Thank you very much, Chairman. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на колегите, които работят по документа. Съжалявам, че госпожа Кораца Билт напуска. Точно щях да кажа нещо положително за положителния подход на шведите. Аз се надявам да участвам в делегацията в Швеция. Швеция беше домакин на среща на върха за защита на децата. Аз участвах на този семинар като британски министър. Ще бъда много кратък. Само ще кажа, че работният документ има три цели. Първата е свързана с ясна регулаторна рамка. Според мен това е най-слабата част. Другите два момента, свързани с начините по които непридружените, непълнолетни лица трябва да бъдат третирани, е много важно. Смятам, че цялата цел свързана с незаконната иммиграция и трафика на хора, са всъщност свързани с корена на проблема. Основният проблем, на който се натъкваме, това е проблем винаги, когато става дума за деца. Първо да се определи възрастта на детето. Дали конкретното лице е непълнолетно в документа има презумпция да бъдат приети тезата, това, което казва самия непълнолетен, че е непълнолетен. И всъщност се казва, че ако се съмняваме, трябва да приемем това, което ни казва лице, търсещо механизмите за защита. Струва ми се, че никак не е лесно тази възраст да бъде определена. Още нещо, което според мен е дори по-важно, е, че непридружено непълнолетно лице не остава непълнолетно цял живот. Въпросът ми е какво ще предприемем, за да имаме преходни мерки за подкрепа. Какво става, когато едно дете стане зрял човек и вече не попада под обхвата на защитните мерки. Предвидили ли сме нещо? Според мен не. И с, с тези забележки и резерви аз бих казал, че не би трябвало да има твърде много регулации, тъй като подходите са различни. твърде многото регулация може повече да навреди, отколкото да помогне. Можем, разбира се, да обменяме информация, но всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към това да се осигурява защита на непридружените непълнолетни лица и да се решават конкретните им лица. Господин Клейс има думата. Благодаря. Тук става дума и за търговия на хора. Има хора, които използват тази ситуация. Непридружени непълнолетни лица биват прияти в Европейския съюз. В последствие става дума за събиране на семейството, защото има родители, които нарочно изпращат децата си в Европа, за да могат в последствие да получат разрешение за пребиваване в Европа. Не бива да изпращаме сигнал, че такива практики биват поощрявани тук. В дългосрочна перспектива това е, е най-добрият начин да се защитат интересите на непълнолетните лица. Колегата каза, че трябва да се работи с, е, с е, страните, от които идват тези лица. Госпожа Киом. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя госпожа Гийом за доклада и който е много смел и подхожда много конкретно към проблематиката. отчитам казаното от много колеги за консолидацията на текстовете. Това е и моята теза. Разбира се, трябва да има връзка с пакета за озбежища, но да не забравяме и проблемите, свързани с статистическите данни за непридружените непълнолетни, непълнолетни лица. Проблематиката за обежището е маловажна в сравнение с други проблеми. ще добавя само няколко елемента. Темите, засегнати в доклада, имат отношение към много от въпросите, залегнали в пакета за обежището. Виждам няколко въпроса, на които трябва да обърнем внимание, за да има съответствие и съгласуваност в подхода към тези проблеми и да се осигури защита за уязвимите лица. В документа на Натали се, се използват дефиниции, които не съответстват на дефинициите в други документи. Това е само детайл, но искам да очертая онези области, на които трябва да обърнем внимание. Тоест да има съответствие и съгласуваност между този документ и документи в, от, в тази област. Иначе проблемът за непридружените непълнолетни лица е сериозен. Той иска цялото ни внимание, що се отнася а, до отговорностите. Тук може би трябва да помислим повече. А, лицата, които поемат а, грижа за тези деца, тук трябва да се уточнят нещата. Много често в Разбира се, има различия, които вече бяха отбелязани за начина по който се провеждат тестовете. Що се отнася до това да се отнасяме с доверие към казаното от а, самите малолетни за тяхната възраст. Аз съм съгласна с този подход. И накрая има едно измерение, свързано с, с задържането. Аз лично смятам, че дефиницията в работния документ – коя, според която това задържане не съответства на основните права. В изключителни случаи това задържане се, се допуска, трябва в бъдеще да търсим консолидация на балансирани текстове. Сега беше помолена комисията да уточни един конкретен въпрос, повдигнат от госпожа Гризбек. И сега, ако комисията има желание да се изкаже, да, благодаря. Аз искам да се намеся съвсем накратко, да благодаря на почитаемия евродепутат с интересния доклад, който повдигна много важни въпроси в допълнение към онова, което ние правим във връзка с непридружените непълнолетни, във връзка с средносрочния доклад, който предложихме миналата година това не е изолиран въпрос. Причините за мигрирането на децата са много сложни. Може да бъде бедност, домашно насилие, те може да са беженци, може да се преместват поради економически причини, но както беше казано, независимо от причините, поради които децата се а, преместват, а, ние трябва да ги третираме като деца, трябва да се приеме един общ подход към непридружените, непълнолетни. А, различията в различните държави от една страна могат да се възприемат като като недостатък, но от друга страна това може да бъде едно предимство, защото може да има предимство от споделяне на различни практики. В някои държави членки а, има натрупан опит и а, той може да се обмени. Именно за това има е, група експерти, а, която се занимава с тези проблеми. Те вече са имали две заседания, един път за. А, настойниците и втория път по други общи проблеми. Трябва да се работи по тези въпроси. Миналата година се работеше конкретно по оценка на възрастта. Очакваме резултатите от тази дейност. Тази година те е, имат намерение да работят по търсенето и проследяването на семействата. А Искам да помоля, казва председателя, да се ограничат страничните конференции. Разбираме, че хора, че колеги влизат да гласуват, но искам да ви помоля за тишина. И съвсем по, а, накратко продължава комисията по законодателната работа. Има редица подобрения, например директивата против трапика на хора, която беше а, приета. Е, в нея се включва понятието е, интерес на децата. Прилагането на директивата се предвижда за началото на тази година. Много е важно да се види как държавите членки прилагат директивата. Комисията Либе естествено знае какви дискусии се водят, колко са сложни и трябва да се подобри състоянието на децата, прилагането на разпоредбите също така трябва да се проследява. Беше а, споменавано няколко пъти за връщането на децата. В директивата за връщането има разпоредби, а, които се отнасят за децата в по-общ план. А, директивата се предвижда и връщане на лица на 18 годишна възраст, ако това е, е о, убедително доказано, но това може да се направи като изключение за лица, на 18 годишна възраст. За последващите действия по плана за действие не мога да кажа нещо. Може би трябва да обсъдим този въпрос. Председателя се намесва а, да помоли за тишина, докато говори представителя на комисията. Комисията продължава. И така, по последващите действия след плана за действие, тя все още не е активна рамка. Тя се предвижда да, поне се предвижда да се работи до края на 2014 година. Благодаря на комисията, госпожо Гриспек, за последни коментари, ако искате. Благодаря, ще бъда много кратка, защото има опасност да бъдем заглушени. Първо благодаря на комисията за поясненията. Работата ще продължи много дълго, дори и след приемането на доклада. Благодарност на всички колеги, докладчите в Сянка и всички, които участваха. Отбелязах всички коментари, съгласуваността, съответствието, сътрудничеството. Е, обмяна на положителен опит, статистически данни и английския подход е, към въпроса какво правим след навършването на 18 години. Няма магическа пръчка, това е централен въпрос. Ще кажа само едно нещо, което беше повдигнато от всички колеги а именно характера на юридическия инструмент. Аз лично изразих своето желание. Разбирам, че може би не сме готови да приемем една яс, да приемем законодателен ект, който, който да се окаже непродуктивен. Но може би трябва европейска рамка, така че да да се осъзнае спецификата на проблема. Някои държави членки имат добра практика, в други практиката не е толкова добра. Ние в Европейския съюз използваме като основа Конвенцията на ОНЕ за правата на детето всички основополагащи текстове, които са всъщност в основата на Европейския съюз. Това, че някои държави членки не проявяват особен интерес към този въпрос, но това не означава, че ние трябва да кажем, е, няма да правим нищо. Ние ще работим по идеята за общностна рамка, за да предложим подход, и който да се ръководи от висше интерес на детето каквато и да е цивилизацията, независимо от това за в каква епоха се живее, децата са винаги най-уязвимата част от населението. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването. Виждам, че залата се запълни с колеги, които са готови да гласуват. Сега е и време, вече е и време. Така че да не закъсняваме. Както знаете, вчера една точка беше извадена от списъка за гласуване, отложи се с съгласието на повечето колеги. Няма да гласуваме доклада на Маковей за обезпечаване и конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност в Европейския съюз. Споразумението между Европейската общност и Украина с докладчик господин Мораес ще бъде първият текст, който ще гласуваме. Кой е за проекто препоръката на господин Мораес? да гласува. Кой е против? Въздържали се. Преминаваме сега към електронна проверка за целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 3 има против, 6 има въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Мораес. Госпожа Инвелт би искал да каже нещо за вота. Аз се въздържах. Благодаря. Искам да изразя едно малцинствено мнение от името на моята група. Ние се въздържахме. Алде подкрепя идеята за на свободно движение на хора и улесняване на визите. Европейските граждани, украинските граждани имат право на, на свободно пътуване, но либералите са за основните права и ние се притесняваме, може би и е НП, не знам. Ние се притесняваме от предложенията за а, закони против ЛГБТ. Това противоречи на ценност на Европейския съюз. Основните права не са факултативни. Ето защо ние, настоя... ние настояхме за, удъл... за отлагане, но това не беше прието, затова се въздържаме изслушахме и затова преминаваме към следващата точка хартата на ООН за свободата на медиите Ренате Вебер. Тук е малко по-сложно, доста изменения ще има доста гласуване. Започваме. Започваме с компромис изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82. Искате да проверите ли? Добре, проверяваме 81. Режим на гласуване. Край на гласуването. 19 на 27 отхвърля се. Трима въздържали се. 82 за против, въздържали се, приема се 84 за, против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се, приема се компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Искате ли да проверим? Добре, режим на гласуване, проверка за 86-то изменение. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 138 за. Добре, проверяваме 136. Режим на гласуване по 136. Край на гласуването. 28 на 24 приема се. 138 коза. Е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15. Не, всъщност има втора част на изменение 142. Гласуваме втората част. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. И вече преминаваме към компромисно изменение 15. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 пада. компромис изменение 16 за, против, въздържали се, приема се 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се 147 за, против, въздържали се, отхвърля се 151 за, против, въздържали се, приема се 153 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменени 18 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 в две части. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втората част. Добре, искате да проверим първата част. Режим на гласуване. Първата част на изменение 166. Край на гласуването. 26 на 26 и един въздържал се. И така. Как гласувате вие? Да или не? И така, ами добре, значи приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за,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 против въздържали се приема се 191 за, против въздържали се отхвърля се 196 за, против въздържали се приема се 197 за, против въздържали се приема се 199 за, против въздържали се отхвърля се Преминаваме към преамбиола. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За против, въздържали се, приема се. Някои изменения падат. Компромис 26 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за. Против, въздържали се, приема се. 14 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за против, въздържали се, приема се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28, се изменения за, против, въздържали се, приема се, 22 за, против, въздържали се, приема се, компромис изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. компромис изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за,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 Предложението е за гласуване амблок. Тук става дума да гласуваме амблок становището на Комисията по култура с изключение на параграф 6 и 8. Гласуваме първоначално за всичко с изключение на параграф 6 и параграф 8. Който е за становището на Комисията по култура без параграф 6 и 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласуваме 6 и 8. Кой е за? 6. Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за параграф 8? против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме за целият текст с, с измененията, режим на гласуване, край на гласуването. 47 за, 6 против, 0 въздържали се. Честито на докладчик. Сега преминаваме към доклада Моля за вашето внимание. Само за минутка имаме още работа. Сега гласуваме. Гласуваме сега за доклада на колегата Георгос Папа Николао, освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Гласуваме първо раздел 3. Uh, we'll go for electronic check. Uh, uh, okay, okay, okay. First amendment... Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Нека проверим. Проверяваме. Проверяваме изменение едно на доклада Папа Николао. Моля, гласувайте. is closed. Край на гласуването. 19 на 30 е отхвърлено е. А сега гласуваме изменения текст. Гласуваме. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Abstention the vote is open. The vote is closed. What... Край на гласуването. 36. 14 въздържали се. Прието е. И така продължаваме. Девето. Дез, раздел 9. Имаме изменение. Кой е за изменение 1? Против? Въздържали се? Прието е. Сега гласуваме изменения текст. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Няма въздържали се, няма против. И така. Основни права, Агенцията за основни права, имаме изменение. Изменение едно. За, против, въздържали се, прието. Две. Не, извинявайте, това пада. Трето. За, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто. За, против, въздържали се, прието е. Пето. То е заменено от устно изменение от госпожа Маковей, така че изменение пето гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 3 е друго устно изменение на госпожа Маковей за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Параграф 3 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Сега гласуваме изменение текст. Гласуваме електронно. Now closed. Край на гласуването. Резултатът е 50 за. Отново пълно мнозинство. Сега Европейски център за мониторинг на наркотици за. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Прието е. е изменение 5 за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се, прието е. Единайсто за, против, въздържали се, прието е. Параграф 5. Осно изменение от госпожа Матей и Мак... Макове и Мате за, против, въздържали се, прието е. Изменение 12. Не. Не, извинявайте. 14 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Гласуваме изменение текст. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 46. Отново пълно мнозинство. А сега отново докладчик е Папа Николау. Гласуваме за Евроюст. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Прието. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Прието. Пето. За против. Не е ясно. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Шесто изменение. За против, въздържали се, отхвърлено. Гласуваме изменение текст. Край на гласуването. Отново пълно единство. Следващия доклад Европейски полицейски колеж. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 2 е за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение четвърто за, против, въздържали се, прието е. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, прието е. Седем за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Осмо за, а, е, осмо пада, и гласуваме десето за, против, въздържали се, прието е. 12 за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме текста, гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Сега продължаваме с Агенцията за оперативното сътрудничество по външните граници. Изменение 1. Разделно гласуване с устно изменение на госпожа Маковей. Имаме разделно гласуване тук. Първата част гласуваме за против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Добре, нека проверим. Проверяваме електронно. Проверяваме втората част. Край на гласуването. Отхвърлено е. 21 на 25. Отхвърлено е. Трето изменение. За. Против. Прието е, но не е много ясно. Проверяваме отново изменение 3. Край на гласуването. Поравно гласове отхвърлено е. Освен ако някой не си е забравил картата. Не, не може да направим нищо от отхвърлено изменението. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Прието. Пето за против, въздържали се, прието е. 6 за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме изменение текст, гласуваме електронно. Край на гласуването. Край. 48, пълно мнозинство. И сега Европейска полицейска служба. Европол. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прието е. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Седмо. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 9. За. Против въздържали се, прието е. Гласуваме по текста. Гласуваме целият текст. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 48. Пълно единство. От... Продължаваме с резултатите, финансовото управление и контрол на агенциите. Изменение 28. А, извинявайте, едно. За, против, въздържали се, отхвърлено. Второ изменение за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. Седмо за, против, въздържали се, прието. Гласуваме целият текст. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Двама против, 46 за. А сега гласуваме становището за клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и промяна, отмяна на директива 2120. Ще гласуваме електронно, гласуваме писмото. Моля, гласувайте сега за против, 48 за. Прието е значи. И сега имаме остен въпрос. Аз представих този остен въпрос от името на цялата комисия, Либе. Гласуваме въпроса, устният въпрос. Моля, гласувайте сега електронно. Край на гласуването. Четиридесет и три маса, четири против, така че и устният въпрос е прият. А сега, ако не греша, това е краят на гласуването.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 колеги, извинявайте, моля за вашето внимание. Следващата точка от дневния ред, ако обичате, моля за кратко внимание. След гласуването, имаме заседание на координаторите. Така че, моля ви, нека координаторите да останат. След 5 минути ще започнем с заседанието на координаторите. Господин председател, последните дни има голямо объркване при нас. Имаше много устни изменения да гласуване. Никога не съм гласувала толкова много устни изменения. Вчера имаше големи проблеми с дневния ред, с графика, с а, и, отлаганията. Имаше вчера проблем с отлагането на един доклад заради измененията. Би било хубаво да се структурираме по-добре в тази комисия. Никога положението не е било толкова лошо. Никой от нас не е перфектен, то зная го, обаче мисля, че може да се подобри структурирането и организирането на е, делата в комисията. Председателят, когато има устни изменения обаче, вие разбирате, че Малко може да се направи, особено от председателя, да предотврати устните изменения.